Good morning, colleagues. Um, welcome back, and I hope you all had a, a nice... Добро утро, колеги. Надявам се, че лятото за вас е минало хубаво. Нека започнем с приемането на дневния ред. Ако нямате възражение, той ще въжи за прият. Най-напред нямаме, за съжаление, превод на датски, малтийски, хърватски и Галски. Започваме с препоръките от правило -то. Господин Вистесен е докладчик за доклада за споразумението между Европейския съюз и Исланд, Исландия. Става дума за шенгенското законодателство – е, господин Диас Демера ще отговаря за това, за това досие. Е, тук ще се говори за България и Румъния. Господин Далтон. Е, колеги, знаем, че имаме важна работа днес, но моля бъдете по-тихи. И така, госпожа Сърджентини е докладчик за ситуацията в Унгария. след резолюцията на парламента от 17 май. Имаме господин Скрипек от ЕКАРЕ. Той ще отговаря за доклада за взаимната съвместимост за, систем, за, електронни, за системите за е, електронни такси по пътищата. Това е за момента. Сега имаме информация за делегираните актове. На 24 август Европейският парламент получи информация за работната програма на комисията и за рамката на фонда за вътрешната сигурност. Става дума за борбата против организираната е, престъпност и сътрудничеството между полицейските служби. Има съобщение, което ви е разпратено. Имаме и шен срок за подаване на изменение. Ако имате възражение, моля до 25 август подайте ги на секретарията. Освен това, в 11 часа ще гласуваме електронно. Моля, пригответе картите си. Одобрение на протоколите. Имаме протоколи от 9 март и 27 марта. Ако нямате възражение, протоколите ще въжат за прияти. И така, преминаваме към точка четвърта, което е последните развития в Польша и тяхното отражение върху върховенството на закона. Ще говорим по този въпрос с заместник-председателя на комисията, господин Тимерманс. За нас е удоволствие да ви приветстваме в нашата комисия, господин заместник председател. Важно е да знаем какво се е случило до момента. На 26 юли комисията излезе с препоръка за върховенството на закона в Полша. След това бяха, бяха през 2016 година из, из прияти две препоръки. На 13 януари 2016 година комисията инициира диалог за върховенството на закона в Полша. Особено важни точки бяха състава на Конституционалния трибунал, непубликуването на съдебни решения – и закона за Конституционалния трибунал. На 1 юни 2016 година комисията излезе със становище за ситуацията в Полша. След това последваха две препоръки на 27 юли и на, 20, не, на 21 декември 2016 година. Колеги, както знаете, последната препоръка засяга съдебната независимост и разделянето на властите в както и последното законодателство, прието от полския парламент. В, има препоръки от комисията да има последващи действия, защото става дума за системна заплаха за върховенството на заплон, закона в страната. Комисията препоръчва да се, да въпросите да бъдат разгледани до един месец. Днес ние сме поканили в комисията Либе, заместник председателя на комисията Тимерман, с целта ни е да обменим мнение и да обсъдим предложението на комисията. И така ще слушаме първо господин Тимерманс и след това ще имаме изказвания. Виждам, че има много колеги, които не са от Либе. Правилото е най-напред да се изкажат колегите от Либе. След това ще дам думата на другите колеги. Ще бъдем гъвкави. Господин Тимерман ще говори за около 10 минути. Моля, който иска да заяви желание да вземе думата, най-напред думата ще имат координаторите. И така, Заместник председателя на комисията има думата. Ще го помоля и след това, в края на дебата, да вземе думата и да отговори на въпросите. Имаме час и половина, това всъщност не е много време. Ще помоля колегите да бъдат кратки да се местят в две минути. И така, Франс, имате думата. We spoke. Благодаря, господин председател. За последен път обсъдихме този въпрос тук на 22 март. Сега ще ви представя актуална информация за последните събития. Бяха приети формални актове Националната школа, съдебната система, за организация на съдилищата, за Върховния съд и за е, съдебния съвет. През юли, след анализ, Европейската комисия реши, че четирите закона, приятели от полския парламент, ще има значително отрицателно въздействие върху независимостта на съдебната система и ще засиля системната заплаха срещу върховенството на закона. Отчитаме, приветстваме това, че върху два от законите са наложено вето от президента Дудев. Факта, че Два от законите са подписани и бъдещето на другите два е неясно, означава, че трябваше да изразим ясно притесненията си в нова препоръка за върховенство на закона. Това е третата препоръка от юли месец и допълва останалите и отразява при загрижеността на комисията от върховенство на закона. Призовава се полските власти да възстановят независимостта и легитимността на Конституционния съд като гарант на независимостта на Конституцията. Е, призоваваме вас да реагират в рамките на един месец. На 28 юли комисията започна процедура за нарушение срещу Полша за нарушаване на европейското право по организацията на обикновените съдилища след публикуването в същия ден и също така поискахме отговор в рамките на един месец. За да обобщя, в продължение на една година комисията изразява своите притеснения относно върховенство на закона в Польша. Анализирахме, идентифицирахме препоръчахме и предупредихме. Започнахме процедура за нарушение по закона за обикновените съдилища. Също така трябва да отбележим, че полското правителство отказва да се съобрази с временните мерки постановени от обикновения от, от Европейския съд за СЕЧ. И сега се настоява за деконцентрация на медиите. Комисията, двама комисари спратиха съвместно писмо на властите и очертаха притесненията относно разпоредбите за въвеждане на различна възраст за пенсиониране за мъже и жени след години напредък в областта на равенството между мъжете и жените. Полша е единствената страна в Европейския съюз, която се движи в обратната посока. На 28 август получихме отговор на третата препоръка. Пълният отговор е, поиска и пояснение, което предоставихме. Анализираме отговора внимателно от изявления в печата в Польша мога да ви информирам, че полският отговор не, е, не обявява конкретни мерки в отговор на мерките, поискани от комисията. Анализът ни ще се съсредоточи върху тяхната обосновка и мотиви. Сега не мога да ви кажа каква ще бъде следващата стъпка, предприята от комисията ще трябва да обсъди въпроса с колегиума и също така ще отнеса въпроса до съвета няколко общи коментара обаче. Ние подробно сме обяснили своите притеснения и бяхме изключително детални и прецизни. От политическа гледна точка, върховенството на закона няма политически пристрастия. Притесненията ни се споделят от Венецианската комисия, ОНЕ, мрежата на върховните съдилища, адвокатски колеги и неправителствени организации. На 16 май проведахме първата дискусия в съвета по общи въпроси и имаше съгласие, че върховенството на закона е обща отговорност на европейските институции и държавите членки. С голямо мнозинство държавите членки подкрепиха усилията на комисията. Държавите членки призоваха полското правителство да възобнови диалога с комисията за да се решат нарешените въпроси и да се е, предоставя актуална информация в съвета по общи въпроси. Между прочим, аз поканих полските министри да дойдат в Брюксел да обсъдим тези въпроси заедно. Не съм получил официален отговор, но в медиите прочетах, че външния министр казва, че не вижда смисъл да а, идва да разговаря с нас, така че аз положих усилия да се проведе с диалог, от другата страна няма подобно желание. Но във всеки момент, в който пожелаят да разговарят с нас, аз съм а, готов за такъв разговор. Европейският парламент, пряко избран от гражданите, играе важна роля и ще продължи да играе важна роля, защото Една от неговите основни функции е да отстоява общите европейски ценности и върховенството на закона е в центъра на тези ценности. Полското правителство е, многократно показва, че е, не приема е, тези съображения. Също така напада пратеника, отправя, поставя под съмнение легитимността на комисията и повтаря, че не прави нищо, което други държави членки не правят. Ние не сме съгласни. Винаги сме казвали, че декларираната ни цел не е налагането на санкции, нито пък задействането на член 7. Тъкмо обратното, стремим се към конструктивен диалог, за да се реши проблема с върховенство на закона. Също така казахме ясно, че сме твърдо решени да използваме всички инструменти, с които разполагаме, като пазители на договорите, когато това е необходимо. Ние сме готови за диалог, готови сме за търсенето на конструктивни решения. Заедно с това трябва да обсъдим в комисията с държавите членки, с съвета и с парламента новата ситуация, която се очертава. Причината, поради която няма да се откажем, е свързана с два основни въпроса. Първо, върховенството на закона е, е само по себе си ценност. Това е, това е, е въплъщение е, на нашите същностни характеристики. Демокрация, основана на върховенство на закона. На второ място, това е свързано и с начина по който функционира Европейския съюз. Вътрешния пазар може да функционира само ако има доверие между правителствата, гражданите и економическите субекти. Само ако има доверие, че всички сме равни пред закона и всички имаме достъп до независими съдии. Както знаете, националните съдии са съдии на Европейския съюз. Те прилагат пряко европейското законодателство. Те също така имат пряк достъп до Европейския съд. И съдът не може да функционира, ако този пряк достъп е блокиран поради наличието на политически филтър или политическа намеса. Независимостта на Съдебната система е много важна, за да функционира цялата система на Европейския съюз. Трябва да разчитаме на факта, че националните съдии са и съдии на Европейския съюз. И ако няма такова доверие, ако се върнем е, в, е, ситуа... в ситуацията, в която съдебните решения зависят от обаждане от партийната централа, възниква проблем. Тук трябва да кажа, че независимостта на националните съдии е от централно значение сътрудничество между държавите членки в областта на правосъдието и външните работи. Достатъчно е да споменем принципа на взаимното признаване на националните съдебни решения в областта, да речем, на Европейската заповед за задържане. Разбира се, демократично избраните правителства могат свободно да реализират съдебна реформа. Комисията не оспорва правото на полското правителство да въвежда реформи в съдебната система. Не за това става дума. Твърдим обаче, че съдебната реформа трябва да зачита върховенството на закона като една от основните ценности прияти от всички държави членки, когато са се присъединили към Европейския съюз и са подписали и ратифицирали договорите. Всички, които живеят в Европейския съюз, имат правото да разчитат на независима европейска система и е, заслужават е, достъп е, до съдилища, върху които няма политическо влияние. Аз бих искал да чуя какво мислите вие. Отстояването на върховенство на закона е обща отговорност на държавите членки и институциите. Разбира се, аз възнамерявам да обсъдя този въпрос и в съвета на министрите, както се бяхме разбрали. В заключение искам да ви благодаря по-конкретно вашата комисия и парламента за непрестанните усилия за устояване на върховенството на закона и за подкрепата на е, усилията на комисията е, за е, решаване на проблемите с върховенство на закона в Полша. Благодаря, господин първи заместник председател. Благодаря за стегнатото изложение. Сега, всеки депутат иска да се изкаже, което е разбираемо, така че моля ви бъдете дисциплинирани и стегнати, тъй като всички присъстващи депутати са се записали за изказване. И така, ще помоля координаторите е, да спазват ограничението за две минути. Е, след това, след координаторите, ще дам думата за отговор на е, първия заместник председател на Европейската комисия. За да ви успокоя и депутатите, които не членуват в комисията Либе, са включени в списъка за изказване. Госпожа Мецова от НП. Благодаря, господин председател, господин Тимерман за присъствието. Трябва да подчертая, че ситуацията в Польша е повод за загриженост. Не за първи път обсъждаме върховенството на закона в тази страна и подозирам, че може би това няма да е за последен път. Аз израснах в Малта, бях свидетел на това как движението Солидарност и Папа Йоан Павел II дадаха надежда на света, че с правосъдието ще наделее. Всички ние наблюдавахме е, усилията на поляците е, да е, направят така, че памъкът на надеждата никога да не изгасне. Аз не съм полекиня, но както всички в Полша, аз съм европейкем общ пазар, имаме, най-важното имаме общи основни ценности. Европейския съюз трябва да се бори за тези ценности, за върховенството на закона, за независимостта на съдебната система в Польша и всяка друга държава членка. Комисията а, правилно прие препоръките, правилно отстоява ценностите и е, интересите на гражданите. Знам, че органите в Польша оспорват компетенциите на комисията да предприема мерки в областта на съдебната независимост. Това са думи, на които сме свидетели и от и, в, и от други политици, в смисъл, че Брюксел се намесва че са предатели. Това е дълбоко погрешно. Комисията трябва да предприема действия винаги, когато става дума за заплаха срещу върховенството на закона. Но тези заплахи не са приключили. Закона за, върх, за Върховния съд и Националния съдебен съвет може би са били, станаха предмет на вето страна на президента след протести, но сега се подготвят нови предложения, не знаем как ще изглеждат закона за организацията на обикновените е, съдилища и Националната съдебна школа също се изготвят. Какви са следващите стъпки? Какви, очаквания, какви са очакванията е, относно готовността на властите да е, отговорят? трябва да се надяваме на положителен изход. Благодаря. Госпожа Сипелт, благодаря за този дебат. Искам да се спра на следните моменти. След, откакто създадахме Европейския съюз, всички ние разчитаме на принципа, че всички държави членки ще спазват правилата и ценностите, ще спазват директивите и регламентите, защото заедно сме ги приели, ще спазват правилата и ценностите, заложени в договорите, тъй като са ги подписали. За нас това е очевидно. И нашите възможности да реагираме, когато това не се случи, са недостатъчно силни. Радвам се, че се отправя критика не само от парламента и комисията, но и от а, самите полски граждани. Това е изключително важно и не можем да не ги подкрепим, но какво можем да направим? Тогава, когато държава членка не спазва нашите правила, правила, които те са приели. Можем да започнем процедура за нарушение, но начинът по който се осъществяват тези процедури отнемат много време. А в това време могат да се случат много неща. Имаме член 7, но от много отдавна член 7 се възприема като нещо много опасно, така че в известен смисъл нашите ръце са вързани и не можем да реагираме подобаващо. Подкрепям идеята, че първата стъпка трябва да бъде даването на дружески съвет на правителството, като посочваме на приятелите и партньорите, че това, което предприемат е да заплаха за демокрацията и върховенството на закона. Но аз мисля, че ако това не се случи, имаме нужда от възможности да реагираме по по-подобаващ начин и да не губим месеци и години преди нещата да се променят. Господин Юрек от ЕКАРЕ. Благодаря, господин председател. Господин председател, вие споменахте за европейските ценности, но, напомни, но не, напомнихте, че отбелязваме 37-та годишнина от а, а, победата на работниците в Гданска. Това не е само полска победа, а победа за Европа, защото е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 да застъпвате отделни становища де, но действията, които предприемате, трябва да бъдат предприяти в рамките на закона. Европейската комисия и има правото да обсъжда Полша, Унгария, Чешката република, Холандия и всяка страна за това, че нарушават ценностите в, точ, в член 2, но трябва да изчака решението. Органът, който внася такава препоръка, не може да, да процедира по друг начин. Няма консенсус между държавите членки по отношение на обвиненията срещу Польша. Разговарях с Унгария. Унгария също заслужава Унгария Полша, полската конституция заслужава уважение. Не можете да кажете, че правата на женика, ранното пенсиониране е дискрими, са дискриминация. Заедно с това защитавате Конституционния съд. Същия той съд през 2010 година каза съвсем ясно, че правото за ранното пенсиониране е, е начин за реализация на конституционно заложените е, права. Не изпо... Зачитайте нашата конституция, не е, ние сложихме край на марксизма, при който законът е, е инструмент е, в е, ръцете на управляващите. Не искаме да се връщаме към тази ситуация. Госпожа Гризбек. Благодаря, господин председател. Аз ще бъда много обща, тъй като и моите колеги ще се изразят за ситуацията в Полша. Те ще изразят своята тревога, но и надежди във връзка с събитията тази седмица. Благодаря на заместник председателя Тимерман за присъствието му в Либе за този много важен дебат. Той показва, че Тревогите на европейците се споделят и ние имаме нужда от интелигентен диалог и намирането на решения. Благодаря ви за това, че напомнихте за решимостта. Това спочива на компетенциите, предоставени на комисията от договорите това е, защи... това е форма на защита на Европейския съюз чрез защита на ценностите. През последните седмици изразихме тревоги, след това за диалог бяха предложени е, инструменти, заложени в договора. Аз е, е, си мисля с вълнение за колегата Бронислав Гереме, който много би се натъжил от е, посланията, които изпращат управляващите в Полша, тъй като че ли е, и отправят предизвикателство към нас. Те знаят нашата позиция, но като че ли казват на европейците, ние успорваме това, което казвате. Благодаря на господин Тимерман за това, че го напомни. Това, което ни тревожи, е, не е, е участието в е, фалшив дебот. Това, което ни тревожи, е гарантирането на права за всички граждани. Искам да ви кажа, че ще има парламентарно мнозинство в подкрепа на е, съпротивата ни срещу е, нарушаването на върховенството на закона. Госпожа Спинели от името на Обединената телевизия. Благодаря, господин председател. Искам да кажа, че инициативата и препоръките на комисията срещат моето одобрение. Имам няколко въпроса. На първо място – има като че ли някакво недоразумение по а, характера на Европейския съюз, недоразумение за разширяването. Казвам това, след като видях а, реакцията на полското правителство към препоръките на комисията. Отговорът на полското правителство всъщност казва е, че съдебната реформа съответства на социалните очаквания на страната, които нарастват през години и съответства на националната идентичност. Ето тук е недоразумението. Демокрацията е, е условие за е, присъединяване към Европейския съюз и се основава на върховенството на закона. Върховенството на закона не е общ, не е общ, някаква обща абстрактна ценност. Това е форма, чрез която се реализират и социалните очаквания. Според мен това недоразумение трябва да се изчисти. Вторият ми въпрос е следният. Той е свързан с недоразумението. Европейската комисия възнамерява ли да изрази своите гледни а, точки пред а, страните от Вишеградската четворка? И имайки предвид, че предстои много важна среща на върха. А, последният ми въпрос. Смятате ли, че член 7 е достатъчен а, като инструмент за разубеждаване? имайки предвид, че в момента няма мнозинство страни, които са за задействането му, какви други инструменти може да, могат да бъдат задействани? Благодаря за работата по този въпрос. Това е много важно за целия Европейски съюз, не само за Польша. Благодаря. За зелените и госпожа с Аргентини. Благодаря ви, господин председател. Бих желала да поздравя колегата с годишнината от възстанието на солидарност. Това наистина беше едно събитие, което даде надежда и на източна, и на западна Европа. Събитие, което доведе до реална промяна. Колега, аз съм съгласен с господин комисар, аз съм съгласен с вашия анализ на положението в Полша. степента на отхвърляне на ролята на съдилищата там е наистина впечатляваща. Това, което се случва между Беларус и Чечения, също е тревожно. Да не говорим за арестуването на журналисти заради написани от тях статии. С други думи, едно систематично отстъпление от върховенството на закона. Но въпросът е достатъчно ли е да водим диалог? И може ли да се каже, че водим изобщо диалог, след като за това са необходими две страни? Ние се опитваме да създадем предпоставки за диалог с Варшава, но не знам дали това е достатъчно. Вие споменахте член 7. Ако той се задейства, не може да се отстъпи назад, но на мен ми се струва, че не всички карти са на масата, а същевременно времето за диалог вече изтича. Трябва да си дадем сметка, че няма време и Варшава се възползва от това. Благодаря от името на СПД госпожа Вимберг. Благодаря ви. Много се радвам, че сте тук, господин Тимерманс. Всъщност искам да попитам докъде искаме да стигне. Много е хубаво да имаме тези препоръки на комисията, но за какво служат те? Ние искаме да впечатлим Полша, но всъщност знаем, че полския народ иска да запази своите граници. Това е въпрос на живот и смърт за поляците. Това е всичко, което искам да кажа. Уважаеми колеги, първият заместник председател каза, че ще изслуша всички, защото колегите наистина са много дисциплинирани, не злоупотребяват създаденото им време. Затова ви призовавам да сте все така дисциплинирани. Заповядай, Барбара. Пане председател, имам вражение, че не всички знаят, че... Господин председател, на мен ми се струва, че не всички си дават сметка, че през 2005 година Европейският парламент реши, че 31 август ще бъде деня на солидарността и свободата, деня в който си спомняме за усилията на Полша. Следователно, самият ден е много важен и за Полша, и за Европа. Това лято доказа, че нашето общество желае да бъде свободно. В Польша ние продължаваме да подкрепяме европейските ценности. Знаете, че десетки хиляди поляци излязоха по улиците, за да защитят независимата съдебна власт. Те не защитаваха своите работни места или пенсии. Не, те излязоха да протестират именно срещу направените промени в заплаха на полската демокрация. За нас демокрацията не е само на думи, но за жалост полското правителство не отстъпва. Ето, вие сам казахте, че министрите са отказали покана да дойдат и да разговарят в Брюксел. Господин председател, не мислите ли вие, че Ярослав Качински, който реши да преобразува съдебната система, не разбират достатъчно добре сериозността на положението. Смятате ли вие, че той наистина е проумял колко е важно това, което се случва за европейското присъствие на Полша? господин Бони. Uh, I will speak Polish. Ще говоря полски. Днес ние отбелязваме годишнината на събитията от август 1980 година. Господин Валенса тогава подписа споразумението, но сега полското правителство е против него макар че Валенса е този, който донесе свободата и демокрацията в Полша. Какво се случва обаче в момента? Свободата и демокрацията в Польша са застрашени. Основите на демокрацията са застрашени. Господин Тимерманс, благодаря ви за търпението в този диалог с полското правителство. Благодаря за вашите усилия в името на върховенството на закона. Вие работите със съвета на комисарите, не сте сам, освен това милиони поляци са на ваша страна. Видяхме хилядите, които излязоха по улиците през юли. Много от младежите в Полша също са за Конституцията и свободата. Имаше най-различни събития, наречени верига на светлината и в малките, и в големите градове. Въпросът е какви са следващите ви стъпки след случилото се в Польша през 2015 година с Конституционния съд и липсата на негова независимост. Вече няма независим съдебен преглед. Ще задействате ли член 7 параграф 1? Второ, как ще коментирате отговора на министъра на външните работи? Всъщност, не е ли в противоречие казаното от него с правомощията на съвета? Ще се обърнете ли към Европейския съд за започване на процедура? Уважаеми дами и господа, Когато говорим за солидарност, казваме, че няма свобода без солидарност. Днес казваме, че няма свобода без върховенство на закона. Господин Лопес Агилар, по две минути, моля ви. Господин председател, благодаря ви. Мнозина от нас в Европейския парламент винаги сме подчертавали, че кризата 2008 година не беше финансова, а изцяло политическа криза на политическите ценности, на политическия проект. Винаги сме говорили в Европейския парламент, че сега има едно израждане по посока на национализма – и това виждаме и в полската система. Там има наистина заплаха за ценностите на европейския проект. Ние чуваме едно и също че е важно да се запази политиката, като че ли върховенството на закона не е част от нея. На второ място – се говори, че има двоен стандарт, че има лицемерие, но същевременно Европейския парламент тук е съгласен и с комисията, и с съвета на Европа. Следователно, имаме съгласието на множество институции и организации. Реформите в Польша, казваме всички ние, абсолютно противоречат на ценностите на Европейския съюз – те казват, че са демократични, но отричат конституционната демокрация. Господин Тимерманс, мнозина от нас тук в парламента сме готови да продължим до края, да стигнем до процедурата за нарушение, до член 7. Разбира се, знаем, че член 7 много трудно се задейства, почти е невъзможно. Но ако съвета го поиска, мнозина от нас ще ви подкрепим. Не само да има процедура за нарушение, а и да се задейства член 7. Защото ние виждаме, че в Европейския съюз вече се трупат тези регресивни реформи против европейските ценности. Благодаря. Госпожа Викстрам. Благодаря ви. Благодаря и на вас, господин Тимерманс, за неуморните ви усилия. Мисля, че нашето послание днес трябва да е кристално и ясно. Полското правителство наистина посегна на правата на човека и съдебната независимост. Следователно ние трябва да кажем категорично, че ще се борим до край. След като правителството се е отказало, след като е започнало да атакува всичко, което е скъпо за нас, мисля, че трябва да действаме. Аз се занимах с въпроса за човешките права, занимах се и с литературата, мога да цитирам Гомбровиц – който казва Аз не вярвам на доктрините, идеологиите и институциите. Мога само да се изправя сам. Но го правя. Същевременно аз живея в Полша и трябва да мисля за мястото около себе си не само като полско, а като общо човешко. Ето към това отношение трябва да се върне Полша. Да бъде просто общо човешка. Това трябва да е посланието и към правителството. Но ако то се е провалило, ние ще успеем. Благодаря, господин Енгел. <coughs> Благодаря ти, Клод. За мен интересното е това, че Европейския парламент и изобщо европейците винаги са проявявали уважение към солидарност и лидера на солидарност, докато полското правителство изобщо не го прави в момента. Това наистина е някакво изкривяване на полския управленски проект, тъй като полските власти днес изобщо не оправдават своята легитимност. Това правителство беше избрано с 57% от 50% гласували. Следователно, една шеста от полското население са гласували за това правителство. Не мисля обаче, че това правителство трябва да вземе за заложник останалите 5-6. Господин заместник председател, нашият проблем сега е същия като в началото. Виждаме го и в Унгария с едно изключение. Унгарците поне се правят, че взаимодействат с нас. Ние ги информираме, кога се пресича червените линии, докато полското правителство се държи така все едно не му пука – как да продължи диалога. Вие, според мен, изчерпахте всички възможности на диалоговите инструменти. Вече нищо не е останало. Но ако се провалим и не използваме последния инструмент на свое разположение, то няма да изглеждаме сериозни в контекста на дебата за правовата държава в Польша и Унгария. Така че обърнете се към съвета, ние ще ви подкрепим. Нямам никакво съмнение, че господин комисарят ще отговори на конкретния въпрос по член 7. Господин Вайден Холцер. Position... Благодаря. Смятам, че позицията на комисията е забележителна. Тя пази договорите и това ни показва колко важна е една такава съществена, ясна, компетентна позиция. Но полското правителство живее в паралелен свят Правителството се бори против либерализма, бори се за нацията, но виждаме и демонстрации по улиците. За съжаление, възприятията са различни – за какво става дума? Става дума за това, че всяка държава членка е част от общата съдебна европейска система, от общото законодателство. Всяка държава членка е подписала копенхагенските критерии. И за това трябва да се, сме загрижени за какво се случва в Пълша. Пълша е част, много важна част от Европа. Бих казал даже, че без Пълша е, Европа ще е само наполовина. Важно е да чуем хората, които излизат на улиците и е важно да помогнем на Пълша. Приветствам позицията за диалог с Пълша. <clears throat> Поканата от страна на заместник-председателя е важна, навременна, но понякога има и ситуации, когато диалога не може да продължи. Има точки, когато, е, когато са достигнати, няма възможност за диалог и мисля, че натам се движим. Може би трябва да задействаме член 7, също така и в интерес на другите държави членки, където подобни развития са също възможни. Господин Четовски. Благодаря, господин Тимерманс. Благодаря за вашата ангажираност, а и изказване, което беше отлично. Не го казвам като приятел, казвам го като човек, който много ви уважава, уважава и вашето разбиране на положението в Польша и полската нагласа. За мен е важно да отбележа, че аз никак не бях доволен от това, което се случи в Польша през лятото. Гордея се, че полското правителство е член на Вишеградската четворка, но същевременно вече не се гордее от правителството – винаги съм се застъпвал за Полша, винаги съм се борил срещу санкции срещу полското правителство, но ето днес говорим за солидарност и 1980 година. Самият аз съм от бивша Чехословакия. Трябва да ви кажа, че ние имаме други преживявания – 23 август 1968 година в Чехословакия имаше инвазия на полски войници. Те убиваха хората по улиците, така че ние имаме много различна перспектива. Скъпи колеги, аз мога да празнувам годината 1980, но не мога да празнувам 1968. Ако се откажем от демократичните принципи и възможността да водим диалог, то полското правителство наистина ще излезе от демократичната орбита. Госпожа Гион. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на господин Тимерманс. Благодаря ви за вашата реакция за това, че се застъпвате за правовата държава в Европа с всички съпътстващи трудности и сложности. Съгласна съм с казаното от колегите за опасността за демокрацията в Полша. Аз също мисля, че трябва да сме много ясни в парламента, да се борим срещу това явление – Имам един по-общ въпрос. Аз бях преди няколко месеца в Полша. Направи ми впечатление на казаното от гражданска организация за самите поляци и тяхното отношение към европейските идеи. Със сигурност Полската нагласа е към Европа и това е добре, но трябва да знаем с какви инструменти разполагаме. Какво мислите вие за това, доколко полския народ поддържа нашите идеи и какво можем да направим за тези, които ни поддържат? Благодаря, госпожа Интфелд. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря и на господин комисаря Приветствам неговите думи, неговото изказване и приветствам е, още повече действия, които да доведат до възвръщане на върховенството на закона в Польша. Защото Важно е, е върховенството на закона да съществува в целия Европейски съюз, но ние се борим за възцаряване на върховенството на закона в целия свят. Ако се, каже, че, ако се казва, че Европейския съюз няма компетенции, това не е вярно. Е, част от Копенхагенския процес, който е подписан от Полша, е и член трети, където именно се казва, че е, най-напред трябва да се уважава европейското право. Това е заложено в договора. Така че не става дума за налагане на договорите. Става дума за защита на правата на полските граждани, защото техните права са нарушени. Не става дума само за съдебната система, както каза и госпожа Саржентини, е, говорейки за бежанците и за сечта, но искам да спомена и правата на събиране, на правата на медиите, правата на човешките права, правата на учените. Има системно нарушение на правата. Надяваме се комисията да предложи задействане на член 7, но трябва освен това да поемем и нашата собствена е, е, отговорност като парламент и да излезем с нова резолюция. Механизмът по смисъла на член 7 надявам се да доведе до създаване на ситуация, където да създадем един механизъм, който да не се използва само в крайни ситуации. Госпожа Гомеш, аз идвам от страна Португалия, която не нарушава върховенството на закона, но е заплашена от финансови санкции, включително спиране на структурните фондове тази година, защото ние не отговорим не изпълнихме определени регламенти до край. Е, говорим за Полша. Говорим за нарушаване на, човеш... на, на върховенството на закона и то по много сериозен начин, а именно е, независимостта на съдебната система, нарушаване на основните права на жените. Имам предвид е, основните права на бежанците, бежанци, които биват отхвърлени и всъщност в, по тези аспекти имахме нарушение и в Унгария, но надяваме се най-накрая комисията да действа за Полша. Тря... Искаме комисията да е смела и да спре структурните фондове, защото Полша е използвала много, с много голям успех структурните фондове, но върховенството на закона не се съблюдава в Полша в такъв случай че и структурните фондове трябва да бъдат спрени, докато положението не се промени. Ние ще подкрепим комисията в тези действия, защото тук не става дума само за Полша. Става дума за върховенството на закона и за основни принципи, които въжат за целия Европейския съюз. Мъже и жени застанаха за тази кауза в Гданск. Ние трябва да действаме в тяхна подкрепа. Господин Чесек, благодаря. Аз искам да отговоря на онези колеги, които говореха за прекаления натиск върху Полша. Искам да ви напомня, че Польша е подписала Лисабонския договор и има правила, има процедури, които явно не се съблюдават. Европейската комисия следва своите процедури, тя изпълнява своите задължения. И ние не сме щастливи, че се намираме в тази ситуация. Имаме други също много важни въпроси, с които трябва да се справим. Както бе казано, не става дума тук само за полски въпрос, защото става дума за общи ценности, общи правила, но както каза и първият заместник председател, полски съдилища се занимават с дела, които засягат целия Европейски съюз, засягат единния пазар. Ясно трябва да се каже това. Ето за, за тази цел независимостта на, съде, на съдилищата в Польша не може да се поставя под въпрос. Но освен това има и нещо по-важно, което се случва в Польша. Чухме, че полското правителство не желае много да поддържа официалния диалог с Европейската комисия. В този смисъл, независимо от официалната процедура, бих предложил на другите политици, колеги, да се свържат с свои колеги от Полша и да помогнат за продължаване на диалога и преодоляването на проблема. Госпожа Луначек. Благодаря, господин председател. От моя страна, аз също искам да благодаря на заместник председателя Тиберман за това, което направи той и комисията. И искам да поздравя полския народ за, за смелостта, започнала още през 80-те години. Солидарност стана символ за стремежа към свобода. Този стремеж към свобода, към върховенство на закона, към независимост на съдебната система и на медиите, това е нещо, <clears throat> което ние всички смятахме, че е чудесно, е, че се случва в Польша, но сега също става дума за свобода и права милиони поляци, които излязоха на улиците през лятото, тези хори, хора искат също европейска солидарност. Както бе казано, това са полски и европейски ценности, които са поставени под въпрос. Върховенството на закона е основа на справедливостта и на държавността. Съдебната система е централен аспект и нейната независимост е много важна. Господин Тимерманс, бих си пожелала да говорите по-ясно. Става дума за системно нарушаване на, на, на върховенството на закона, на, на съдебната система. Полша нарушава раз, разделянето на властите. Така се заплашва и свободата в единния пазар. Е, под въпрос и под заплаха са правата на жените, правата на медиите. Има сеч, въпреки становището на Европейския съд. Господин Тимерманс, ако сега не се задейства член 7, то поставяме на карта нашата достоверност вътре в Европейския съюз и навън в очите на нашите съседки, защото те очакват ние да застанем именно зад нашите ценности. Господин Войт, благодаря. Уважаеми колеги, господин Тимерманс, вие казахте, че политически сме неутрални, когато става дума за, за върховенството на закона. Но как да ви повярваме? Кажете какво искате наистина. Вие и комисията влияете от месеци публичното мнение в Польша. Вие се опитвате да подкрепите опозицията и с това се обръщате против мнозинството поляци. Аз не мога да си спомня, не си спомням, че изборите в Польша, последните избори бяха недемократични. В Польша имаше свободни демократични избори, имаше независими избори. Кажете какво искате наистина. Говорете ясно и направо. Тоест, вие искате да има монопол да, да, и вие искате да разрушите монокултурите, да разрушите националните държави. Вие не се интересувате от сечта, а се интересувате от миграционната политика на Польша, която всъщност не е в полза на комисията и не служи на целите на други държави в Европа. Тя просто не ви харесва. Но има и държави в Европа, които са свободни, където се провеждат свободни избори, които са суверени и които защитават мнозинството от населението си. Аз няма да подкрепя една процедура за нарушение на договорите, защото не смятам, че има причина за това. В противоречие на моята страна, Германия, Полша, за разлика е суверена държава, свободна държава, и има народ, който иска сам да определя бъдещето си. Моля, виждаме голям спектър от идеи. Да. Ще дам думата и на колеги, които не са от Либе. Либе. Но, колеги, за да имаме достатъчно време за отговорите на заместник председателя Тимерманс, искам да ви помоля и, и искам да помоля и колегите, които не са от Либе, да се вместят само в една минута. Ще можете ли? Много ви благодаря. Започваме с господин Чернецки. Една минута за вас, ако обичате. Благодаря. Господин председател, искам едно нещо да кажа. През 2008 година Европейската комисия, отговаряйки на въпрос от полски съди, каза, че не желае да се намесва във вътрешните въпроси, свързани с съдебната власт в Польша. А сега вие правите точно обратното. Това са двойни стандарти, не е ли така? В много държави в Европейския съюз, които също са представени тук, и то от колеги, които говориха преди мен, има идентични решения, решения, които се прилагат в момента от полското правителство. И не на последно място, имам чувството, че в тази зала не се говори за факти, говори се за митове, когато говорите за ситуацията в Пълша. И в заключение – не говорим за прав... върховенството на закона в Польша. Въпросът е, че ние не искаме да приемем мигранти. Следващият колега. Благодаря, Клод. Какви са социалните очаквания в Польша? За това искам да говоря. Искам да говоря за очакванията, за заплатата, за сигурността, за свободата. 80% от гражданите в Польша знаят, че членството ни в Европейския съюз, е в НАТО е предварително условие за тях да водят е, добър, достоен живот. Те това го знаят. Нашето правителство върви в друга посока и аз искам да подчертая нашата независимост – нашия интелектуален принос към процеса на трансформация в Европейския съюз и в света. Искам Полша да е надежден партньор, да е уважаван партньор и да уважава компетенциите на европейските институции и комисията. Лисабонският договор бе ратифициран и подписан от управляващата партия. От управляващата партия при предишния мандат. Сега за санкциите. От санкциите ще пострадат 5-6 от населението. Следващият колега. Полша е проевропейска демократична страна и аз за нищо на света не мога да разбера защо вие искате да поставите под въпрос тези характеристики на Полша. Кажете ми, моля, кои ценности нарушихме, кои християнски ценности са нарушени в Полша. Вие говорите за това, което каза пап, папата. Но аз искам да ви напомня, че солидарността е поставена под въпрос под, от Северен поток. Там нямаше солидарност. Съдебната система трябваше в Полша да се промени, да се реформира, защото предишната система ощетяваше правата на слабите. Хората бяха изго... изгонвани от жилищата си, без да могат да получат съответна защита. И какво може да се каже за полски деца в Германия, за тяхното третиране от Югендамта. Има много проблеми. Колеги, до момента бяхте доста дисциплинирани, казва председателя. А, моля ви, говорете само за една минута. За това е условие да дам думата на другите колеги. Господин Карски, имате думата. Благодаря. Господин председател, мисля, че този дебат трябва да е за истината. Така че не разбирам това, което каза господин Тимерманс. Ако говорим за реформата на съдебната система, трябва да разберете следното. Няма решение, което се предлага, което да не се предлага в други държави и членки. Ние просто предлагаме неща, които вече са приложени в други европейски страни. А вие казвате, че не искате полски съди да получават да говорят с партийната централа – може би трябва да говорите с господин Туск за това. Може би той може да ви каже някои неща от времето, когато той беше министър-председател, защото по негово време журналист се обади на един от съдиите от рождения град на господин съд. Той каза, че предста... представлява господин Туск и се застъпи за определени съдии. Какво се случи? Този човек все още е в, на власт. Госпожа Кожевска. А, аз не смятам, че трябва да има лични обвинения, отправени от хора, които не са членове на комисията Либе. Нещата стават много лични. Коментар от залата беше това. Председателят още пет колеги искат да се изкажат, които не са членове на Либе. Мисля, че може да сме гъвкави по смисъла на член 205. И така. Ако ме чухте, ще дам думата още на пет колеги, които не са от Либе. И след това ще дам думата на господин Тимер... Тимерманс. Господин Тимерманс, имате думата. Okay, is everyone listening to what... Всички ли чухте това, което казах? Сега давам думата на първия заместник председател. Моля за тишина.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 Току-що приложих е, точка 206 от правилника. Моля за тишина. Думата има заместник председателя. През 1980 година бях студент. И помня много ясно как Лех Валенса е, отстояваше общите европейски ценности. Аз бях студент и след това бях войник. Ние с е, решихме, че ние смятахме, че разделението в Европа е приключило, че единството не може да, да бъде нарушено. Солидарност а, е, запази а, е, мечтата за липса на разделение в Европа. Без тях Европа може би щеше да бъде разделена по различен начин, независимо от това кой е на вас в Русия днес а, или вчера, те биха искали Европа да бъде разделена. Винаги са го искали и сега го искат. Ние се борим за европейското единство, основано на общите ценности, единство основано на закона, на зачитането на правото, договорите, подписани и ратифицирани от суверенни парламенти. И ако в тези договори комисията е длъжна да направи така, че държавите членки да спазват договорите, които са подписали и ратифицирали, комисията ще се отнася много сериозно към тези задължения, въпреки че от политическа гледна точка това може да се окаже много трудно. Убеден съм, че Полша днес е по-суверенна, по-свободна, има по-сигурни граници, отколкото това е било в е, миналото. Може би от хиляда години сам поляците не са били толкова свободни да решават сами своите съдбини. Полша беше местена по европейската а, граница. Ако Русия беше на власт, Польша ще, ще да бъде на 300 км на изток. Ако бяха германците на власт, Польша ще, да бъде 300 км на запад. Не приемам, когато някой казва, че Европейския съюз а, нарушава суверенитета на Полша. Тъкмо обратното, Европейския съюз създава в Польша суверенитет, който страната не е имала от векове и това е полезно за всички нас. Аз самият не мога да си представя а, успех на Европейския съюз а, без благоденстваща и интегрирана Полша. Когато говорим за върховенството на закона в Польша, говорим за съдбата на Европейския съюз, не говорим само за Полша. Исках да кажа това, защото така, гля, така виждам нещата. Смятам, че нещата са доста сериозни. Унези, които казват, че комисията бърка. Нека ви напомня, че ние мислим по същия начин, както Венецианската комисия. Тя направи своя анализ по искане на полското правителство. Полското правителство поиска този анализ и когато го получи, но не, не го хареса, реши да не му обърне внимание, когато каза, че комисията нищо не разбира. Имайте предвид, че не сме сами. Имайте предвид също така и нека да го подчертая много ясно, че когато обсъждаме въпроса в, съ... когато обсъдихме въпроса в съвета през май, това понякога се пренебрегва. Огромното мнозинство на държавите членки подкрепиха позицията на комисията. Не става дума а, за инициатива само на комисията, държавите членки полагат всички усилия да помогнат на Польша да реши проблемите си. Чухме отговорите на полското правителство и ще отговорим, но нека да отговоря аз на някои от повдигнатите въпроси тук. Не приемайте, че други държави членки имат същите решения. Е, ще се спрем на този въпрос в своя отговор, но това не е така. Няма нито една държава членка, в която министра на правосъдието може произволно да уволнява съдя без никакви условия. Винаги, когато поставяме въпроси на масата и някой крещи срещу нас, това не е вярно, отговорът ни е прочетете текста. Ма прочетахме го. Господине, ние написахме много обстойни препоръки. Полското правителство ни изпрати през лятото две писма, в които поискаха пояснения. Веднага отговорихме, като дадахме тези пояснения. Нека да не излизам извън рамките на тези текстове, което е интересно за мен. Е, иронията е, е е, искането е, е това, че ни се казва, че не проявяваме уважение, само че от другата страна няма особено уважение. Ние сме готови за диалог. А, все ми е едно какво ме наричат глупав, некомпетентен. Аз ще бъда винаги готов за диалог, защото въпросът е толкова важен за бъдещето на Европа. Идва момент обаче, в който ще трябва да вземем решение. Ще се откажем ли от въпроса, тъй като е политически труден, или пък ще използваме всички инструменти, с които разполагаме? Нека ви кажа днес, да няма, нека да е ясно, няма да се откажем от въпроса, тъй като е политически труден. Про, Става дума за бъдещето на Европа. Комисията ще използва всички инструменти, с които разполага, когато разделението на властите бъде изложено на опасност. Както казах в встъпителните си думи, и тъй като имаше въпроси по този въпрос, Не става дума само за основния въпрос за върховенство на закона, а за функционирането на Европейския съюз във всичките му аспекти зависят от независимостта на съдиите и ясното разделение на властите. Ако това бъде поставено под съмнение, ние трябва да реагираме и да помогнем на държавите членки да не тръгнат по този път. Ето това е основния въпрос. Нека да бъда пределно ясен и по още един въпрос. В крайна сметка, единствените, които могат да одобрят съдбата на полската държава са поляците. Ние не можем. Това, което ние можем и трябва и сме длъжни да направим, е да кажем когато смятаме, че договорите, подписани и ратифицирани от държавите членки, се нарушават, ние трябва да се намесим и да кажем, че, че се нарушават. Би било небрежност от страна на комисията, ако не го направи. Това е мой дълг, това е дълг на комисията. И е, в интерес е, на прецизността, нека да кажа, че това не е личен въпрос. Не става дума за мен. Когато говоря, аз говоря от името на Европейската комисия. Европейската комисия тук е обединена. И когато говоря, говоря от а, е, а, името на нагласите, на които съм свидетел в много държави членки. След като ви слушах, и имам чувството, че говоря а, и от името на мнозинството в Европейския парламент. Благодаря ви. Thank you very much, First Vice President. Благодаря ви много, господин първи заместник председател. Този важен въпрос ще бъде обсъден и на заседанието на координаторите. Благодаря, господин заместник председател. Лятото очевидно приключи. Сега ние продължаваме нататъка. Colleagues, um, if you're leaving, please leave quietly. We have another agenda item. Thank you. Колеги, ако ще напускате залата, го направете тихо, защото ни предстои а, нова точка в дневния ред. Господин Гирек, а, за процедурния въпрос, заповядайте. Благодаря, господин председател. Не успорвам правото ви да съкратите списъка с изказващите се, които не са членове на комисията Либе. Проблемът е, че вие казахте, че онези, които не членуват в комисията, ще получат думата. Професор Краснодемски поиска думата в началото а, и не получи думата. Много ви, аз се изказах така, както, по същия начин, по който се изказа и Франк Енгел. Много ви моля да се отнасяте справедливо към всички. Благодаря, господин Юрек, за това, че повдигнахте процедурния въпрос по, спо, по спокоен начин. Надатах датах думата на петима депутати, които не членуват в комисията Либе, което според мен е разумно. И по този начин предвидихме достатъчно време за отговор от страна на заместник председателя. Ако бях дал думата и на а, други колеги, а, нямаше а, да ни стигне времето. Колеги, преминаваме към следващата точка в дневния ред, към, цифрус, към стратегия за цифровата търговия. Малко по-малко. -малко спорен въпрос. Комисията Интер разработва доклад по собствена инициатива. Докладчик е госпожа Мари Чешаке от АОД. Координаторите на Либе решиха на 12 септември 2016 година Либе да разработи становища по въпроси, отнасящи се до правомощията на Либе. Цифровата търговия е тясно свързана с въпросите за потоците от данни, защита на данните, адекватност на решенията и така нататък. Докладът е навременен, тъй като а, приключват а, преговорите с свободна търговия с Япония и 11-та министерска среща на СЕТЕ още се спре на въпрос свързан с електронната търговия и а, цифровизация. Госпожа Млинер е докладчик за Либи. Днес ще представи своя ход и основните въпроси. Госпожа Млинер, имате думата след този разгорещен дебат се връщаме към нормални въпроси. Темата ни е цифрова търговията. Прехвърлянето на данни е част от ежедневието на европейските фирми. Цифровите потоци на практика не съществуваха преди 15 години, но сега те влияят върху растежа на БВП тази промяна въздейства върху самата представа за търговията. Преди тя се измерваше от гледна точка на потока на стоки и услуги. Сега е, е, тази търговията може да се осъществява по цифров начин. Вътрешното законодателство, е, регулирането на цифровата економика трябва да следва новите темпове. Всъщност това е предизвикателство за нас като Европейски съюз, като общност на ценности. То е и възможност да определяме международни стандарти. Не мога да си представя включването на потоци от данни в търговски споразумения, без да се спазват стандартите защита на данните. До сега защита на данните се изключваше от споразуменията за данни и защитата на данните не е предмет за преговори. Съществуващото законодателство допуска свободният поток на данни има правила за оценка на нивото на свито от трети страни. Това са решенията за адекватност, но и са и кодифицирани инструментите, които се използват за международни трансфери. И също така са, са осигурени и други варианти за прехвърляне на лични данни и имаме нова форма на цифров протекционизъм, в това число необосновани а, изисквания за географско разположение. Трябва да имаме предвид, че европейските правила могат да препятстват обработката на лични данни, ако не отговарят на стандартите за адекватно. Всяко изискване за локализация на съоръженията за обработка на данни трябва да съответстват нашите правила. Насърчаването на високи стандарти и развитието на търговията трябва да вървят ръка за ръка. Имам два въпроса към контролния орган за защита на личните данни. Ще помоля за отговор. Най-напред кое е най-високо ниво на защита в международните търговски договори и какви са, каква е, е ролята им, е, каква е ролята е, на потоците от данни в международните договори. Благодаря, Ангелика, казва председателя. Господин Радев тук ли е? А вие замествате господин Радев. Госпожа Мецова. Благодаря. Както казах, аз ще заместя господин Радев, който не е с нас днес. Той смята, че Новите технологии, цифровизацията влияят върху всеки аспект от нашия живот, от начина по който осъществяваме ежедневните си дейности до бизнеса. Потокът на данни се увеличава през последните години и генерира милиарди економически растеж. Дори и когато глобалният поток стоки и услуги намалява в резултат на финансовата криза, потока на данни се увеличи. Заедно с това много търговски правила не отразяват тази реалност. Няколко страни използват протекционистични ограничения в интерес на конкурентоспособността и други нерегламентирани цели е, групата на НП смята, че достъпа до пазара и свободният достъп на данни е отражаващо значение за бъдещето на економиката. Трябва да осигури безпрепятствено преминаване на данните, като държим и на стандартите си. Е, Европейския съюз трябва да може да насърчава глобални правила, които да отговарят на цифровите тенденции, като определя позиция на Европейския съюз изграждането на взаимното доверие и улесняване на потока данни към трети страни. За тази цел Европейската комисия трябва да води дискусии с международни партньори за евентуални решения за адекватно заключение. Докладчикът Сянка се надява, че становището ще даде своя принос а, а, на европейско ниво и очаква да работи в тясно взаимодействие с а, докладчика и другите докладчици в сянка. Благодаря. Сега госпожа Грапини от името на Силиста и демократите. Благодаря ви, господин председател. Струва ми се, че нашата комисия трябва да излезе със становище, защото ето ние говорихме много за договорите тази сутрин – и всъщност целта на тези договори не е само да утвърждават ценностите и да помагат на по-неразвитите страни. Ние трябва да налагаме и социални и екологични стандарти, както и зачитане на правата на човека. Нашето становище е много необходимо следователно. Всички търговски договори и политики на Европейския съюз биха могли да бъдат мощен инструмент за правата на човека в трети страни, ако те са етични, справедливи и прозрачни. Ако те не поставят в по-неблагоприятно положение нито една от подписалите страни. За мен външната политика трябва да е посветена на развитието. Имаме тези международни вериги на доставките, големите корпорации подлагат на натиск маките и средни предприятия. Следователно, доклада по собствена инициатива трябва да доведе до конкретни резултати. Надявам се това да се случи. Цифровата революция доведе до нови проблеми с защита на личните данни и на европейско и на световно ниво. Мисля, че и парламента, и комисията трябва да се погрижат за това правата на европейските граждани да бъдат зачитани. Правото на неприкосновеност на личния живот, например – Нашите избиратели ни питат какви системи имаме за защита на данните. Ние трябва да имаме норми за електронната търговия и трансграничния поток на данни. Само така ще защитим конфиденциалността на данните. Разбира се, ние няма как да се върнем назад. Трябва да развиваме електронната и трансгранична търговия – но същевременно ни трябва и една система за защита. Като нашите партньори трябва да се съобразяват със същите задължения. Аз разговарях за включването на този елемент във всички договори и споразумения, които подписваме. Същевременно трябва категорично да се обявим срещу дъмпинга и нелояните практики. Тук все още има проблеми. Друг проблем е корупцията, особено в по-бедните страни. Според мен търговските споразумения могат да се използват за борба и с корупцията и с бедността. Надявам се добре да работим с останалите колеги. Докладчика в сянка от Екаре. Благодаря, благодаря на докладчиците в Сянка. Аз съм докладчик и по становището на ИМКО, така че съм наистина посветен на цифровата търговия, но ще говоря най-вече за правомощията на Либе. Ние в ЕКР приветстваме усилията на комисията да се улесни цифровата търговия. Това наистина е една област с забележителен растеж. Ние изнасяме много услуги. Искаме да насърчаваме иновациите в цифровата епоха, както каза и госпожа Грапини. От търговията забогатяват всички. Тя е важна за всички, но трябва да постъпим правилно, да сме сигурни, че нормите за защита на данните се спазват по целия свят, но да има и свободен поток на данни. Не става дума за отстъпление от нашите норми за защита на данните, но трябва да има гаранция и за свободен поток на данни, за да има електронна търговия. Всички, с които разговарям, ми обясняват, че споразуменията за свободна търговия не са най-добрият инструмент в това отношение, защото там трудно се правят промени. Ако има промени в законодателството. Затова и аз и ние в ЕКР е смятаме, че ни трябват конкретни споразумения – Имаме щита на САЩ за опазване на данните, имаме своите инструменти, така че трябва да насърчаваме комисията да сключва такива споразумения по целия свят. Това трябва да е фокуса и на работата на нашата комисия. В противен случай защитата на данните може да се използва като нетарифна бариера за блокиране на търговията. Аз съм работил в тази област. Ние не искаме да се случва това. Но има път напред. Комисията вече работи по него. Подкрепям я и очаквам по-нататъчната работа с докладчиците в сянка. Благодаря. От името на зелените благодаря ви. Съгласен съм с казаното за защитата на данните и цифровата търговия. Необходимо е да определим основните принципи, да знаем какво ще е нашето отношение да имаме предвид и срещата на министрите на ниво СТО. В края на годината там ще се обсъжда тази тема. Трябва да има позиция и на Европейския съюз. Необходимо е да бъдем проактивни, а не само да реагираме на предложенията на другите, защото тук има най-различни мнения. Особено ако зададем въпроса как да защитим данните, Европейския съюз тук има различен подход от този на САЩ. При нас защитата на данните е основно право. Съгласен съм с господин Толсън. Не би трябвало защитата на данните да фигурира в търговските споразумения, защото тази защита не е инструмент за търговия. Трябва да има отделни споразумения за защитата. Да е ясно, че когато са съгласувани общи стандарти, има и прехвърляне на данни. Имаме резолюциите си по ТТИП и ТИСА. беше казано, че това е нашия приоритет и ако той не се реализира, тогава можем да имаме и резервна позиция, а именно една хоризонтална клауза в търговските споразумения за защита на данните. Тази клауза ще позволи да се опазят данните, но същевременно не бива да се стига и до разпоредби за монополизиране на данните в други партньорски страни. Имаме нормите на ГАД за защита на данните, но те не трябва да се използват за цели различни от това да се опазят данните. Във всички случаи, ако няма изрично споразумение, може да се включи такава хоризонтална клауза. Тук няма нищо спорно, тъй като принципно в нашите резолюции вече сме изразили своето съгласие с принципа. Трябва обаче и нашите партньори да разберат, че това е тема важна за нас. Благодаря, Ана Гомеш. Нека не бъдем наивни, нека не казваме, че търговията винаги е прекрасна. Зависи доколко тя е лоялна. Защото когато има нелоялни търговски практики, богатите и силните ще станат още по-богати, а другите ще обеднеят. За това става дума – Нека да престанем да казваме, че търговията винаги е чудесна. Нашата работа е да направим така, че да има справедливост за всички, включително и вътре в Европейския съюз. В това отношение ще кажа, че наистина защитата на даните е основно право, което е много важно и за сигурността на сделките – ако искаме да насърчаваме търговията, трябва да има защита на данните. В противен случай никой няма да има доверие на търговските сделки. Това е изключително важен инструмент. Не става дума само за нас в Европейския съюз, той е важен и за американските партньори, например. Въпросът ми е към докладчика и комисията – Можем ли да продължим да говорим за улесняване на цифровата търговия? Това всъщност е търговията, с която вече сме запознати. Ако продължим да си затваряме очите за опасностите от изпирането на пари, опасности, които са много по-видими в цифровата търговия има проблеми с данъчното облагане. Цифровата търговия дава възможности за злоупотреби, ако няма предпазни механизми. Вземете биткоин, виртуалната валута – Ето, например, Естония която сега е председател, много се радва, че въвежда виртуална валута, но това всъщност е инструмент за организираната престъпност, и изпирането на пари и за обикалянето на данъци, ако не се регулира. Каква е нашата позиция тук по отношение на блоковите вериги и така нататък? Можем ли да продължаваме да пренебрегваме проблема, за да улесняваме електронната търговия? Благодаря, Ана. В 11 часа предстои гласуване. Нека да чуем господин Лимб от ТТПС. Заповядайте. Благодаря ви, господин председател. По първия въпрос. Както председателя Юнкер каза в речта си за състоянието на Съюза през 2016 година, защитата на данните не подлежи на преговори, тя е основно право. Ние сме за хоризонтална клауза в договорите, като изключение, за да сме сигурни, че се зачита европейската рамка – освен това, за нас е важно да се следва консервативната норма, която поддържаме. На второ място Европейския орган за защита на данните не беше консултиран за това как точно да се случи защитата. Към нас се обръщат тогава, когато трябва да се направи някаква адаптация. Това се е случвало в миналото. Към нас са се обръщали генерална дирекция вътрешни работи, например, имали сме такива документи за ограничената процедура на достъп. През февруари 2010 година наши орган излезе с становище по собствена инициатива в контекста на преговорите по акта и член 41, параграф 2 на нашия регламент. Това становище беше оповестено, решихме да го последваме с второ становище по собствена инициатива. В последно време работихме по концептуалния документ, макар че консултациите с нас бяха неофициални, а неофициални. Една държава членка подаде сигнал. Според нас би трябвало нормите на Европейския орган за защита на данни да се налагат при договаряне на търговски споразумения. Благодаря, госпожо Млинар. Благодаря за тази първа размяна на мнение. Ние вече проведохме и срещите с заинтересовани групи. Виждам, че имаме някои проблеми, но очаквам бъдещата работа Както и колегите казаха, в наш интерес като парламент е да излезем с добра позиция, която се подкрепя, надявам се, от широкото мнозинство. Ще работя с докладчиците в сянка. Благодаря. На 25 септември ще разгледаме доклада 28 септември, край срок за изменения и 22 ноември гласуване. Сега имаме 10-минутна почивка до 11 часа. Пригответе си електронните карти. Colleagues, uh, please uh, take your seats. We'll start in a second. Колеги, ако обичате, заемете местата си. Mr. Chairman, can we get on with this, please? Господин председател, може ли да се заемем за работа? Of course we will. Once your colleagues have all sat down. Колеги, когато седнете, ще започнем с гласуването. Okay, colleagues, Okay. So we begin with the, uh, we have two reports from Mr. Jez. И така, проекто становището по общия бюджет за финансовата година 2018. Докладчик е Петър Ежек. Да, готови ли сте всички? Вие сте винаги готови. It's what? Oh, okay. Uh, okay. Okay, colleagues, everyone's ready. I know some people want to get started very quickly, so let's go. И така, колегите искат да започваме. Нека. Имаме проект установището. бюджета за 2018 година. Започваме. Параграф 1, компромис 1. Моля, гласувайте. Да, зная, лятото беше дълго. Има какво да о, споделите. Okay, the vote is closed. Край на гласуването. Прието е. Компромис 2А. Моля, гласувайте електронно. Малко сме бавни днес. Край на гласуването. Прието е. Компромис 2Б. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието е. Изменение 11. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлено. Изменение 12, първа част. Моля, гласувайте. гласуването. Отхвърлено. 12 то изменение, втора част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието е. 13 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието е. 14 то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлено е. 15. то Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието е. 16. то Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието. 18. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието е. 19. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлено е. Компромис 3. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието. Изменение 13. Не, извинявайте, поправя се ораторът. Stop for a second. Okay. Amendment 26. The vote is open. Изменение 26. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлено. 12, е, изменение 27. Край на гласуването. Отхвърлено. 28. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлено. 29-то е изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлено. 30 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлено. 31 во изменение. Край на гласуването. Отхвърлено. Компромис 4. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието е. 39-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлено. 400. Край на гласуването. Отхвърлено. 41. Край на гласуването. Прието. 42. Край на гласуването. Отхвърлено. 43. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлено. 44-то. Край на гласуването. Прието. 45-то. Първа част. Извинявайте, втора част. Не, е, извинявайте. Поправя се председателят. Гласуваме първа част на 41 во изменение. Край на гласуването. Отхвърлено. 45 то втора част. Край на гласуването. Прието трета част на 45. Край на гласуването. Прието. 46-то изменение. Край на гласуването. Прието. 48 изменение. Първа част. Край на гласуването. Прието. 48 втора част. Край на гласуването. Прието е. Гласуваме целият променен текст. Моля, гласувайте. Closed. Край на гласуването. Прието с 40 на 9 няма въздържали се. Поздравление за докладчика. Преминаваме към измененията. Гласуваме. Либе. 6024 на Либе. 6024. Изменение на Либе. 6024. Край на гласуването. Прието е. Либе 6021 Край на гласуването. Прията. Либе 6001. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието. Либе 6002. Край на гласуването. Прието. 6003. Гласувайте. Край на гласуването. Прието. 6012. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлено. 6036. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлено. 6048. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлено. 6013. Край на гласуването. 6013. Прието. 6026. Край на гласуването. Отхвърлям. 6032. Край на гласуването. Отхвърлено. 6034. Отхвърлено. 6037. Край на гласуването. Прието. 6033. Край на гласуването. Отхвърлено. 6043. Край на гласуването. Отхвърлено. 6045. Отхвърлено. 6018. Прието. 6047. Прието. 6025. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието. 6027. Край на гласуването. Прието. 6030. Край на гласуването. Прието. Компромис 1. Край на гласуването. Прието. Компромис 2. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието. Компромис 3. Край на гласуването. Прието. Компромис 4. Край на гласуването. Прието. 6020 Извинявайте. Гласуваме най-напред 6035. Край на гласуването. Отхвелено. 6020. на гласуването. Прието. 6004. Край на гласуването. Прието е. 6005. Край на гласуването. Прието е. 6006. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието. 6007. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието. 6014. Край на гласуването. Прието. 6008. Край на гласуването. Прието. 6022. Прието. 6009. Край на гласуването. Прието. 6010. Край на гласуването. Прието. 6029. Край на гласуването. Прието. Шест Край на гласуването. Прието е. 6042. Край на гласуването. Отхвърлено. 6044. Край на гласуването. Прието е. 6046. Край на гласуването. Прието. 6017, 6051, идентични са, моля гласувайте. Край на гласуването. Прието. 6050, моля гласувайте. Край на гласуването. Прието е. 6016-6049. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието. И крайното гласуване. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Прието е 41 на 9. Няма въздържали се. Поздравление на съдокладчика. Благодаря ви, колеги. Това беше краят на гласуването. И, и има ли някои колеги, които да се изкажат по точка разни? Не. Добре, това е краят на лятото. На 4 септември ще имаме следващото заседание.